Така, дами и господа, преди да започнем да работим по дневния ред и преди да започнем с наша дискусия, моля за вашето внимание. Искам да спомена един трагичния случай за Малала, Малала Юсефзай. 14-годишното пакистанско момиче беше прострелено в главата от талибанин. нейното а, престъпление, ако може така да се каже, че тя е, а, се обяви в защита на а, правата на момичетата. А, аз искам да осъдя а, това престъпление. И също така искам да призова пакистанските власти да подведат извършителя под отговорност и да се даде възможност на момичетата да имат свободен достъп до образованието. Малала е символ на други 250 милиона момичета по света, които а, трябва да имат достъп до образование. Виждаме колко често, не, не само по този пример, а по други правата на момичетата биват нарушавани и потъпквани. В случая на Малала аз се чувствам като баща на дъщеря лично засегнат – как може да стигне до това, че едно 14 годишно момиче, което не прави нищо друго, освен да иска да ходи на училище? И тя се бори за това всички останали момичета в тази страна да имат право да ходят на училище. Това е едно право, което ам, от което трябва да се ползват всички. И как може да има хора, които да искат да застрелят едно такова момиче? Това е едно много смело момиче, едно 14 годишно момиче, което се бори за своите права. Да се надяваме, че а, тя ще оздравее и да се надяваме, че много други девойки момичета по света ще се вдъхновят от нейния пример и ще се борят за своите права. Meine Damen und